Уважаеми колеги, възобновяваме работата ни. Преди да преминем към дневния ред за днешното следобедно заседание и гласуването, бих искала да помоля докладчиците да вземат думата, за да обобщят дискусиите, които водихме тази сутрин по доклада, свързан с многогодишната финансова рамка. Междувременно беше публикувана последната версия на проекто заключенията на Европейския съвет, поне в прес агенцията имаше такъв документ, разбира се, тези заключения ще бъдат преработени следващите няколко дни, но в заключенията има един параграф, в настоящата версия това е параграф 13, който казва следното. За еврозоната целта е да се предвижим към интегрирана бюджетна рамка. В този контекст механизма за предотвратяване на неустойчиво бюджетно развитие, както и а, инструменти за фискална солидарност, т.е създаването на адекватна а, фискална политика, всички тези аспекти трябва да бъдат разгледани. И следователно не трябва да бъдат включвани в многогодишната финансова рамка. Текста не е много точен, но това е документа, който се разпространява в момента. Раймер. Uh, благодаря, господин председателю. Съвсем накратко ще се изкажа, защото след като приключихме дискусията, председателя на дълго и на широко, доста изчерпателно обясни за какво става въпрос по отношение на собствените ресурси, бюджет и така нататък. Всичко, което той каза, го одобрявам. И освен това беше подчертано, че ние трябва да сме подготвени за всяка една ситуация. Сега не трябва да се занимаваме с, с, с това каква точно ще е стратегията, но все пак трябва да знаем точно кога ще трябва отново да изрази нашата позиция по тези въпроси. Имаме предвид, че ще излезе междинен доклад, ще има гласуване и в пленарна зала и се предвижда и допълнителна резолюция през ноември. Освен това, искам да подчертая, че ми беше казано тогава, когато ставаше въпроса за Европейския фонд за развитие, по времето на Замланд и, и други беше казано, че фонда за развитие е включен в редица документи, така че процедурите да станат по-прозрачни. Е, като имаме предвид е, е, учредителните договори от 57 година. В тях се съдържа един параграф 89 и мисля, че и там се казва, че трябва да се има предвид проявата на висока степен на солидарност към страните, които имат затруднения в платежните си баланси и в бюджетните баланси. Тогава САЩ за 2,6-8 милиарда ЕКЮ. При въвеждането на еврото тази тема беше изпратна за Вене. Всички казваха, че нещата ще си потръгнат, като има и, и пакт за стабилност. Обаче се стигна до там, че тези средства ще трябва да се използват и за три страни, които не са а, членки на еврозоната. А, еврозоната не, а, и този бюджет, който, който се обсъжда за еврозоната, няма нищо общо с а, МФР. Е. А, ние трябва да, да знаем точно какво ще договаряме по МФР е от една страна. А, и от друга страна, не трябва да ам, позволяваме нещата да бъдат а, обърнати надолу с главата. Говорим за 60 милиона евро от а, първия транш от а, спасител, транш средства предвидени за спасителни мерки. И тази сума би трябва да бъде одобрена по време на преговорите. Трябва да помислим, не само тук в комисията, а и като цяло как ще подхождаме към такъв тип въпроси, които възникват. Да, беше казано, имаме изменение 185-то, където се споменава процедура съвместно взимане на решение, има на друго място параграф, където се споменава бюджета и така нататък, но съществува собствена... В целият процес се завихрят нещата и ам, могат да ни объркат. Но ако кажеме, ние ам, ще направим крачка напред и ще въведем раздел в бюджета, ам, като то се занимава с теми свързани с еврото може би да говорим за Euro-related measures, мерки свързани с еврото. Това е една възможност, има и други възможности, за да реагираме адекватно, но мисля, че в следващите дни ще е добре да се занимаем с тази тема, така че е, да не сме изправени пред някакви неприятни изненади. Е, други теми, които бяха засегнати днес, е, Искам да кажа, че всичко, което беше казано, беше доста конструктивно. По време на обедната почивка с Ивайло обсъдихме някои от нещата. Е, Йохан, не мога да устоя на това, което беше казано, така че нека още веднъж да поздравим изготвянето на общата декларация от 2012 година. Това е една стъпка в правилната посока и като цяло можем целият пакет да го запазим така, както е. Освен това беше сегната темата за политиката в областта на климата. Трябва да имам предвид и индустрията, и екологията в тази връзка и да има едно приемливо решение за всички. Относно формулировката за ОСП, искам да кажа още веднъж, че аз съм за да запазим формулировката от даден от комисията Шуре друг въпрос, който беше повдигнат. Да се затвори, да се затвори тази пролука, да се премахнат пропуските в рамките на ОСП и смесването на първи и втори стълб трябва много да внимаваме, защото тук има и на, на, интереси на, на, на национално и на европейско ниво. това е една тема, която трябва да бъде обсъдена в пленарна зала. Ако говори, когато се говори само за първия стълб, се забравя, че ем, страните от изток, запад, север и юг, тези, които получават средства по първи стълб, получават по-малко средства по втория стълб, а тези, които получават малко от преките плащания, техните плащания кал- калкулират а, на всеки хектар площ и те са противопоставени де-факто на другите, които получават плащане от другия стълб. Трябва нещата да се разграничават. Когато говорим за програми, свързани с екологични мерки и други програми, не трябва да избързваме, да, да прекаляваме. Можем да променим тази формулировка само когато видим, че между комисиите нещо се раздвижва. Обаче е, предварително да вземаме решение тогава, когато експертните комисии не са постигнали някакво е, съгласие, то тогава бихме е, превишили правомощията на нашата комисия и за това е добре да се въздържим на първо време и да действаме, когато е необходимо. Колегата Ранхил също засегна въпрос, свързан с това да се постави фокуса върху по-малко развитите региони. Може би по този въпрос да има разделно гласуване и политическите групи да решат каква позиция ще заемат. По принцип ако колегите смятат, че компромисите не се припокриват с техните позиции, значи по-добре е да гласуваме преди да изпадаме в безкрайни дискусии. Важното е част от позиция да бъдат обхванат обхванати от компромисите и Знам, че има делегации в отделните политически групи, които не са съгласни с един или друг въпрос или с тази клауза от 25% и, и други. Ивайло е на същото мнение. ние, да речеме, по някои теми имаме същите притеснения, едни и същи притеснения – но а, не би трябвало заради един или друг параграф а, да а, излагаме на риск цялото гласуване. В крайна сметка е важно целият парламент да постигне единна позиция. Благодаря, Раймер, за това, че ни осветли и ни вдъхна толкова мъдрост. Ивайло, ти споделяш ли тази мъдрост? Искате ли да кажете нещо? Не? Добре. Благодаря ви. С това приключваме дискусията. Ще гласуваме утре измененията и компромисите. Доколкото разбирам, до последно ще има възможност за устни компромисни предложения. Сега преминаваме към гласуването и дискусиите по докладите за становище. Доклад по инициатива на економическата и валутната комисия. По въпроса на задачата, поверена от Европейския съвет на Херман Ван Ромпой за засилването на економичния и паричния съюз. Заглавието е към автентичен економически и паричен съюз. Conférence... На... Помолих председателите да дадат своето становище, защото се запознах с първият проекто доклад, който беше поверен на госпожа Тайсън, която предлагаше на економическата и парична комисия да излезе със становище по теми, които влизат в нашите правомощия. И тъй като бяхме притиснати от времето, аз не поисках изрично да се прилага процедурата по член 50 на вътрешния ни правилник и председателката на комисията ЕКОН се съгласи, че можем да работим така и двете комисии. Гласуваме на 15 октомври доклада на госпожа Тайсън, така че е важно и ние от наша страна да гласуваме още тази седмица, днес след обед, за да може да бъдат взети предвид нашите изменения от комисията ЕКОН. Предложенията за изменение бяха сведени до три точни въпроса, които влизат в нашите правомощия. Така ще обогатим работата на ЕКОН, без, разбира се, да се намесваме в правомощията на тази комисия. Първо, да се напомни принципа за единност на бюджета и по-специално, че При положение, че се реши да се въведат финансови средства с цел допълване на механизмите за стабилност в Европейския съюз, съюз е необходимо да настояваме всички тези средства да бъдат описани в една таблица. Тоест, всичко, което се отнася до общността, се отнася и до общностния бюджет. И ако към тази, този общностен бюджет има и фондове, които имат някакво друго естество и които се отнасят до 27-те държави членки или които се отнасят до някакво сътрудничество между определени държави членки – посредством някакъв договор, като този за механизма за стабилност или ако имаме засилено сътрудничество. Всичко това трябва да бъде описано в документ, който да бъде прикачен към европейския бюджет, така че да разполагаме с едно глобално виждане. Това е от основно значение, за да може да се измери економическата ефективност на всички средства с които разполагаме. Това е необходимо, за да се осигури и парламентарния контрол върху съдържанието на тези политики, контрол върху последователността на всичко, което се прави. Това е първото. Тоест, всички тези ангажименти трябва да бъдат вписани към бюджета, за да имаме обща представа. втория въпрос. Ако искаме да имаме по-конкретно съдържание, което искаме да придадем на цялата бюджетна политика, национална и процедурата по 29 европейски бюджет, както и по отношение на европейския семестър, ние се нуждаем от съответния счетоводен инструмент, който да ни позволи да консолидираме бюджетите на 28-те държави членки, защото броя и Харватска. Тази работа по консолидацията в счетоводен аспект е техническа и е необходима и никога не е била извършвана от договора от Мастрихт. Имал съм вече възможност да упоменавам това в различни изменения а, и съм казвал, че ако комисията ЕКОН не се интересува от това, тъй като те не са специалисти по бюджетните въпроси, то а, казвал съм, че би било добре тази техническа работа по счетоводно консолидиране да бъде започната, за да установим макроекономическия ефект на алгебричната сума от 28-те е, национални бюджети плюс европейския бюджет и това трябва да бъде направено на годишна основа, тъй като ние не знаем дали имаме балансирани бюджети, дали имаме бюджети с излишък или с дефицит има някои бюджети, които са по-значителни от други и така нататък. Така че ако искаме да видим каква е ефективността на полиси микса от тази страна на Атлантика, би било добре в САЩ знаят какъв е макроекономическия ефект на федералния бюджет, при нас няма федерален бюджет, за съжаление, въпреки че се опитваме да направим всичко в това отношение. Не, ние имаме 28 национални бюджета, но нека поне да разполагаме с някакво средство, което да ни позволи да получим някаква представа за глобалния ефект на всички тези бюджети. Във всяка една наша държава се прилага различна дефиниция относно бюджетните разходи, относно бюджетния дефицит, относно разходите по инвестиране и така нататък. Трябва да имаме хармонизация в това отношение, счетоводна хармонизация, която до сега не сме имали. И третия въпрос или третата идея, която е най-важната, трябва да се възползваме от тази възможност, за да напомним, че е необходимо да се раздели бюджетния, европейския бюджет и националните бюджети, Европейския бюджет трябва да разполага с собствени ресурси. И а, становището, което имаме по доклада на госпожа Тайсън, отново ни дава възможност да напомним тази необходимост от разделение. Бих искал да напомня, че Европейския парламент вече в доклад на госпожа Катрин Докман, ако не се лъжа, изрази своята позиция. Ние казахме, че докато се намираме в ситуация, която противоречи на а, договора, защото националните бюджети захранват европейския бюджет и ако трябва да се вземе предвид позволения бюджетен дефицит и критерия за 3% от БВП, може би трябва да се премахне критерия за 3% от БВП при финансирането на европейския бюджет от страна на държавите членки. Защото а, не може да опрекваме дадена държава членка, че не прави а, достатъчно усилие и в същото време да искаме тази държава да а, захранва европейския бюджет. Затова трябва да има ясно разграничение и всеки бюджет трябва да си има свои собствени ресурси, като не трябва да се санкционират, санкционират държавите за това, че не финансират европейския бюджет. Имаше някъде около 20 изменения, които бяха внесени. Аз съм се опитал да ги взема предвид. Почти всички съм взел предвид. включително измененията на Ричард Ашвард, който не може да присъства тук днес след обяд, защото, доколкото разбираме, в Бирмингам. Джеймс е тук, представителя на консерваторите. Имаше от него някои идеи, които противоречаха на идеите, подкрепени от мнозинството на комисията, но за това пък съм взел предвид други искания за изменения на Ричард. На Ивайло Калфин искам да кажа, че съм и напълно съгласен с предложените от него изменения – освен с едно, което не влиза в правомощията на парламентарната комисия по бюджета. Тук а, встъпваме малко в правомощията на комисията ЕКОН. Става въпрос за изменение 15. Така че, Ивайло, още от сега бих искал да те уведомя за това и ти ще кажеш дали може да го оттеглиш, за да не се караме за това изменение. Има ли някакви въпроси или някакви желания за коментари, Ивайло? Uh, uh, Благодаря, господин председател. По изменение 15 мисля е да го запазим, защото той е в духа на дискусията ни. А именно европейските институции да участват в вземането на решение. Това е тясно свързано с бюджетните дискусии. Имаше слухове относно двойните бюджети и така нататък. Мисля, че наистина трябва да бъдем съгласувани в нашата позиция. Така че бих желал наистина, ако могат колегите да подкрепят моето изменение 15. Един въпрос. Има устно изменение по пред... предложението на колегата Сторбалц, където сме заменили двуст пакет от две предложения с 6 предложения. Доколкото знам, този пакет с две предложения не е, не е още реалност. Той е те първа е дискутиран, но не е довършен. Докато пакета от 6 текста вече съществува. Но бихме могли да ги споменем. Не може обаче просто да заличим пакета от двата текста. Ще бъде добре да го запазим него, да го споменем. Do you agree? Съгласни ли сте, колеги? Благодаря, господин председател. От моя гледна точка, това беше техническо изменение. Но за мен е напълно приемливо това, което казва колегата. Благодаря. Добре, казва председателя. Други забележки? Не, няма. В такъв случай можем да вземем списъка за гласуване. Първи параграф. Предлагам ви разделно гласуване по първата част на това предложение, където се говори and guarantees и е в духа на казаното. И така, аз лично като докладчик ви прикамвам да гласуваме за. Кой е за? Благодаря. Кой е против? Приема се. втората част на изменението на Ричард не отговаря на духа на предложението и за това аз предлагам да се гласува против. Кой е за? Шест за. Против? Въздържали се? Отхвърля се. И така имаме устно изменение на господин. Устно изменение на докладчика, заедно с... на господин Торвалс, поправя се председателя, където се говори да заличим Banking Union и да се пише Towards Genuine Economic and Monetary Union, което е същността на работа на президента Ван Ромпой. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 10 и 11 наричат Ашворд. Можем да ги гласуваме онблок. Докладчика против. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърлят се двете. Изменение 12 на Изабел Дюран. Докладчикът е за. Кой е за? Против. Въздържали се, приема се. Изменение 13 нарича Дашовът, който иска да заличим параграф 4. Аз съм против. Докладчикът, докладчикът е против, казахме. Кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 14 на Филип Дартен. Докладчикът е против защото изменението отива твърде далече. Кой е за? Против. Задържали се. Отхвърля се. Друго изменение на господин Торвалдс в две части. От едната част проблема с пакета от два текста или от 6 текста. И след това текста нов, новото предложение на Ивайло, който казва да се каже и 2 и 6, да се включат 8 текстове пък. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? И приема се. И втората част на края на параграфа да се добави следния текст. strictly avoiding the risk, така нататък. Мисля, че този текст е добро уточнение, внесено в текста на докладчика. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. След това имаме това изменение 15, което и Вайло Калфин отказва да оттегли. докладчикът не може, не може да а, накара другите да гласуват против а, с автора, така че и председателя, кой е за, против, въздържали се. Мнозинството са за изменението. Но пък Ивайло се отегли изменение 16. И така имаме друго устно изменение на господин Торвалдс с съгласието на докладчика, къде се казва, че комисията трябва да вземе предвид бюджетните последствия от е, единният механизъм за наблюдение, включително що се отнася до съществуващите агенции и така нататък. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. По съображенията от преамбюла. Изменение 1 на Ричард Ашфорд за което предлагам да разделим, да разгледаме три части. Първата част, където се казва Especially the Euro Area, това е полезно уточнение. Аз съм за. Кой е за? Благодаря. Кой е против? Въздържали се? Добре, приема се първата част. Втората част която казва Stabilization Mechanisms, там където докладчикът говори за механизми за солидарност, а не само за стабилност. Тук вече политическата тънкост, това е политическа тънкост. Кой е за? Про... Против. Въздържали се, отхвърля се. И третата част Funded by members of the Euro area. Това е полезно уточнение. Докладчикът е за. Против. Въздържали се. Приема се. И сега изменение 2 на Сариус Волски отпада. Изменение 3 на Ричард Ашворд. Тук като докладчик се опитах да взема максимално. Не одобрявам първата част, където се казва Until е Contributions to the Union's Budget. По тази първата част аз съм против. Кой е за? Против. Първата част не се приема. Втората част с устно изменение. Така че там се набляга на това да се направи разликата. между държавите членки и останалите. Мисля, че това е добре. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Изменение 4 на Ашфорд. Аз съм за. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 5 на Евайл Калфин. Устното изменение също от автора. Кой е за? Против. При... Приема се. 6, 7 и 8 амблок. Докладчика е за. Кой е за? Кой е против? Трите изменения се приемат. Устното изменение е господин Торвалдс. Това е нова точка от преамбюла. Докладчикът е за. Кой е за? Благодаря. Кой е против? Въздържали се? Приема се. И така, сега гласуваме върху цялото становище с измененията. Моля, гласувайте електронно. Моля, гласувайте. Този път всички, надявам се, имат карти. И няма нито един глас в повече, надявам се. Ако заместник председателката участва в вота, да, ще ще да и още по-добре. Добре, моля гласувайте. Край на гласуването. 30 за, 2 против, 4 въздържали се. Приема се. Поздравявам докладчика. Е, не съм кандидат а, за доклади. Нищо, че съм председател, но го направих и направих всичко възможно да приема по-голямата част от вашите изменения, имайки предвид моите убеждения и а, задачата на нашата комисия. И така, сега имаме цяла серия гласувания върху мобилизирането на Европейският фонд за глобализацията. Тази сутрин Хелга си нямаше списъка. Сега надявам се да го има вече. И всички политически условия вече са на лице, за да гласувам. И започваме с точки 11 и 16 на господин Дарден. И надявам се Хелга да докладва за господин Дарден. Не, не иска да докладва. Дарден не пада. Господин Дарден не е в групата на Хелга, по-скоро в групата на Гьоран. Гьоран, искате ли думата? Не, никой не иска. Добре, гласуваме. В такъв случай първият доклад до първият доклад се казва Talk Talk. Има цяла серия изменения – които идват от Комисията по заедостта. Шест изменения, които докладчикът подкрепя. И е подписал също. Той също е участва в изграждането. Можем ли да ги гласуваме блок? Не. Но толкова по-зле. Две. Изменение две. Кой е за? Против. Нека да го проверим електронно. Моля, гласувайте. Le vote est ouvert. Le vote est ouvert. Моля, гласувайте. Il y a des collègues qui ont laissé leurs cartes. Колегите си оставиха картите, пък не са се върнали от, от обяд. Сигурно участват в третия обяд на Елмар Брок. 19 за, 17 против. Да, наистина трябваше да го проверим. Тези... Това изменение се приема. Изменение 3 на доклада. Докладчикът е за. Кой е за? Против. А, тук... Тук нещата са още по-неясни, така че хайде електронно гласуваме. Вот е Моля, гласувайте. 44 de 40 карти за гласуване, а пък само 36 гласуват. Да, 14 за, 22 против. Отхвърля се. Изменение 4. Докладчик е за. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Пето изменение. Докладчик е за. Кой е за? Против. Ще трябва отново да проверим електронно. Моля, гласувайте. Гласувайте по изменение 5. C'est terrible, c'est highly divisive. Euh, le vote est clos. Край на гласуването. 18 за 17 против. И остава едно изменение. Изменение 6. Кой е за? Против. Тук е ясно. Шесто е прието. Изменение 8 на либералите. Докладчикът е против. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Девето извинение. Това е, изменен госпожа Берц. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Десето на същите автори. Докладчикът е за. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 11 е, и 12 амблок става ли? Не, не искате. Добре. Няма. Е, сега, след като Хелга си има своя списък за гласуване, списъка стана много сложен. Така, 11. Докладчика е против. Кой е за? Против. Въздържали се? Отхвърля се. 12 изменение. Същите автори. Докладчика е против. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. И е едно изменение по точките от преамбюла. Изменение 1 на либералите. Докладчикът е против. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Почти същото множество. И крайно гласуване. Е, гласуваме електронно. Гласуваме по доклада Толк-Толк на господин Бахден. Любът клю. Край на гласуването. 28 за, 5 против, 2 въздържали се. Поздравление за господин Дахден. по чието случай отсъдихме в негово отсъствие. И вторият доклад на господин Дарден по Залко, Холандия. Измененията са различни. Можем ли по някакво чудо да гласуваме първите изменения на, на страница 1 и тези от горната част на втора страница. Не, този път е не те не иска. Добре, изменение 2. Кой е за? Докладчик е за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 4. За. Не разбирам. Какво е това бърборене и къркорене от дясната ми страна? Гласуваме електронно по четвърто изменение. Не, не разбирам какво е това мърморене и грухтене. Des grognements d'hommes Като някой първобитен човек. Е, но това не означава гласуване. Voilà, il y a que 28 votants. Concilium. Alors, ça vote, ça vote, ça vote. Хайде, гласуваме ли? Гласуваме. Край на гласуването. 14 за, 21 против. Аз гласувах за. Bien. C'est tout ça est d'une grande confusion. Amendement 5. Изменение 5. Докладчик е за. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Шесто изменение. За. Против? Въздържали се? Приема се. Седмо изменение. За. Против? Въздържали се? Приема се. Осмо. За. Против? Въздържали се? Приема се. Девет. Идва от либералите. И докладчика не го одобрява. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Десето изменение на госпожа Верес. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Единайсто изменение. 11 и 12 амблок. Да, да, да, да. Хайде. Не, не, не искате. Добре. Единайсто. Докладчика против. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. 12. Пак не се приема от докладчика. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Едно изменение по точките от преамбюла. Докладчика е против. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се и крайно гласуване електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 28 за, 5 против, 2 ма въздържали се. Приема се. Поздравление за господин Даден. Точка 12. Този път става въпрос за а, работещите в предприятието Peugeot. И започваме с серия изменения на Комисията по заедостта и си мечтая да ги направим блок. Съгласни ли сте? До седмо, но без него. Значи, изменение 2, 3, 4, 5, 6. Със седмо. Добре, със седмо. Добре. До изменение седмо. Кой е за? Господин Ахтон. Искате отделно? Не. Добре. Против. Въздържали се. Приемат се. И така изменени 8. Докладчикът е против. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Отхвърля се. Девето изменение на Комисията по заедостта. Докладчикът е за. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Десето и единайсто. Амблок? Не, не, не искате. Десето. Докладчика е против. Кой е за? Против. Отхвърля се. Единайсто. Кой е за? Против. Да, явно големите групи го отхвърлят. Единайсто се отхвърлят. Изменение едно от преамбюла. Докладчика е против. Кой е за? Против. Въздържали се, отхвърля се. И гласуваме електронно цял, целият текст. Моля, гласувайте. Довер сур Пъжо, le rapport Котини, Le вот е кло. Край на гласуването. Никой не гласува. А, 25 гласували, 25 за, 5 против, 3 ма въздържали се. Имам поздравления. И сега още веднъж дърден един маничък дърден. Този път отново в Холандия. И имаме серия изменения 2 до 8 на Комисията по заедостта.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 6 за, против, въздържали се, приема се. 7 за, против, приема се. 8 за, против, въздържали се, приема се. Девето Докладчика против. Кой е за? Против. Отхвърля се. Десето. Докладчика е за. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Единайсто и дванайсто блок? Не. Добре, единайсто. Кой е за? Против. Въздържали се? Отхвърля се. 12. За. Против. Въздържали се? Отхвърля се. Не видях особено разлика между, между двете, но добре. Щом казвате, че има. Добре. Изменение едно но прембила, кой е за? Против. Въздържали се? Отхвърля се. Крайно гласуване. Моля, гласувайте електронно. Моля, гласувайте. Mon cher collègue, c'est un problème скъпи колега, това е вътрешен проблем на вашата група. Е, и на, и на моята, но това е друг въпрос. Е, Фани ще дойде да ви види, да го решите. И така е резултата. 29 за, 3 против и 3 въздържали се. Поздравление! на колегата Дарден. Сега преминаваме към точка 14 и господин Алваро. Първо господин Алваро. Точка 14. Галисия Метал. Nous sommes en Espagne. В момента сме в Испания с господин Алваро. Yeah. Non, non, pas de bullfighting ici. Hein. Alors. Je suis obligé de prendre la part. Alors, un amendement de messieurs Naranjo et Garriga, le rapporteur. Докладчикът не приема изменението на госпожа Гарига. Изменение второ. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Може ли да гласуваме по всички изменения на госпожа Берес? Не. По три. За. Докладчикът е против. Кой е против? Въздържали се, отхвърля се. По 4. Докладчикът е против. За. Против. Въздържали се, отхвърля се с същото мнозинство. По 5. Абонирайте се! Only Dominique uh, bon, has alors. <laughs> bon, alors attendez. Donc c'est l'amendement 4. Изменение четвърто. Докладчикът е против. Моля, гласувайте електронно. Така няма да има съмнения. Alors, on vote, on vote, on vote, on vote. Гласувайте, гласувайте, гласувайте. Bon, ça vote plus. Край на гласуването, защото престанахте да гласувате. 24 за, 9 против. Ви електроник е трюки. Enfin, е... Изменение 5. Докладчикът е против, за. И някъде Доминик е Само Доминик гласува. Против? А, добре. Верификация електроник. Електронно гласуване. Електроник. We count on you, Не знам какво става. Фани дава различни инструкции на различните членове на парламента. Край на гласуването. 12 за, 21 против, 0 въздържали се. Изменение 5 се отхвърля. Изменение 6. Докладчикът е против. Кой е за? Против. Въздържали се. Мнозинството е за. Изменение 7. Не може ли да гласувам 7, 8 и 9 заедно? Може ли? По 7, 8 и 9. Докладчикът е за. Кой е за? Против. Един, двама. Въздържали се. Приемат се. Изменение 10. Докладчикът е против. За. Конт. Против. Абсенсион. Въздържали се. Приема се. Изменение 11. Докладчикът е против. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. следващите три испански изменения, които не се подкрепят от докладчика. Може ли да ги гласуваме анблок? За? Контр. Против? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Въздържали се? Приемат се. Изменение първо от същите автори. Докладчикът е против. За? Против? Въздържали се? Отново виждаме това мнозинство. Приема се. Окончателно гласуване по електронен път. Воте, воте, воте, воте. Гласувайте, гласувайте, гласувайте. Воте клю. Край на гласуването. 26 по... 26 за, 8 против, 1 въздържал се. Поздравления на докладчика. Синикала. Il a sa revanche. Alors, euh, nous passons... Той се реваншира. Сега преминаваме към Доминик Пике и Астра Сенека от Швеция. Изменение трето е оттеглено, поне така ми казват. Изменение трето оттеглено. Нали така? Може ли да гласуваме всички изменения? Не, не можем, защото докладчикът подкрепя някои, а други не. Изменение второ. Докладчикът е за. За, против, 1, 2, 3, 4, 7. Въздържали се, приема се. Третото е оттеглено. Четвърто, докладчикът е против. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение пето. Докладчикът е за. За, против, въздържали се, приема се. 6. Докладчикът е против, за, левицата, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 7. Докладчикът е за, за, против, въздържали се, приема се. Изменение 8. Докладчикът е за, за, против, въздържали се, приема се. Изменение 9 на господин Алваро. Докладчикът е против. За. Против. Мнозинството го отхвърля. Изменение 10. Докладчикът е за. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 11. Докладчикът е за. За. Против. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Въздържали се, приема се. Изменение 12. Докладчикът е против. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. Изменение 13. Същият автор, докладчикът не подкрепя изменението. Кой е за? Против. Въздържали се, отхвърля се. Изменение първо. Докладчикът е против. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. Окончателно гласуване по електронен път. Моля, гласувайте. Воте, воте, воте. Кураж. Гласувайте. Кораж. Гласувайте. Продължавайте. Край на гласуването. 25 за, 5 против, 4 въздържали се. Приема се поздравления за господин Рике. Доминик Рике имаше и още едно становище. Oui, nous avons encore un vote pour Dominique Riquet. Но в следващото становище не се отнася до Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Можем ли да гласуваме анблок за а, различните трансфери? А, т.е. някои членове на парламента са гласували за правното основание, но които ще гласуват различно за трансфера. А, ah oui. Non, j'aurais dû faire un vote en bloc à chaque fois. Oui. Тоест ще гласуваме анблок всеки път по-отделно. Така ли? Добре. Добре, няма проблем. За трансфера. По 11. Защо казвате вие 15? А, oui, d'accord. Je, enfin bon, je, je, je préfère... Вижте, аз предпочитам. Предлагам ви да процедираме последният начин. Започваме темите по реда, по който гласувахме правното основание. Тоест, трансфера по ток-ток. За, против, въздържали се, приема се. Другия доклад на Дарден. За, против, въздържали се, приема се. За Пежо. За, против, въздържали се, приема се. За Гелдерланд. За, против, въздържали се, Приема се. Мобилизирането за Галисия метал. За, против, въздържали се, приема се. Мобилизирането на средства за Астразенека. За, против, въздържали се, приема се. И с това приключихме мобилизирането на средствата. Сега преминаваме към следващия доклад на Доминик Рике. по-скоро става въпрос за становище а, относно Европейската система за наблюдение на границите. Тук имаме няколко изменения от докладчика. Бихме ли могли да ги гласуваме анблок? Не. Добре. Изменение 7. За. Против. социалистите господин Хартунг. Въздържали се, приема се. 8 за. Контр. Против. Трябва да проверим. Изменение 8. Моля, гласувайте. Amendement 8. Le vote est ouvert. Le vote est... Начало на гласуването по изменение 8. Край на гласуването. 13 за, 20 против. Няма въздържали се. Изменение 8 се отхвърля. Изменение 9 на докладчика за, против. Въздържали се, отхвърля се. Изменение 10 на докладчика за, против. Въздържали се, приема се. Изменение 10 за, против. Въздържали се, приема се. Изменение 12 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 18 на господин Хартунг. Нямам становище на докладчика. Кой е за? Докладчикът бил против. Против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 13 на докладчика. За? Против? Един, двама, трима, въздържали се, приема се. По преамбюла. Изменение второ на докладчика. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 16 на Юта Халк. Докладчикът е за. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 17 на господин Хартунг. Докладчикът е против. За. 2, 3, 4, против, въздържали се, отхвърля се. Може ли да гласуваме анблок следващите няколко? Може ли? Не? Добре, господин Хартонг не иска. Изменение трето на докладчика. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 4. За, против, въздържали се, приема се. Единодушно. Изменение 5. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 6 за, против, двама против, въздържали се, приема се. По предложението за законодателна резолюция, изменение първо на докладчика, за, против, 1, 2, 3, 4, 5, 6, въздържали се, Приема се. Изменение 14 на Юта. За. Против. Един, двама. Въздържали се. Приема се. Изменение 15 на Юта. Докладчикът е за. За. Против. Въздържали се. Приема се. Крайно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 28 за, 4 против, 1 въздържал се. Приема се. Поздравления за докладчика. Alors, nous avons maintenant, euh, 3... Сега следват три доклада на Джовани Лавия. Ще започнем с, с точка 18. Обща организация на пазарите на селскостопанските продукти – общ регламент за ООП. Започваме с две изменения. Гласуваме ги анблок. Те са на докладчика. Става ли чудесно? За? Против? Добре, започваме. Да проверим по електронен път. Вот електроник, le vote est Гласувайте, моля. Гласуваме. Гласуваме, колеги. Хайде. Yeah. Давате клю. Край на гласуването. 13 за, 16 против. Няма въздържали се. Двете изменения се отхвърлят. Две изменения на Петър Яр. Може ли да ги гласуваме анблок? Да. Добре, докладчикът е против. За. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Кой е против? Благодаря ви. Въздържали се, отхвърлят се. Изменение на Соза Вагнер. За. Докладчикът е за. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. Изменение 3 на докладчика. За. Против въздържали се, отхвърля се. Не е ли? Еми, да проверим. По електронен път. Изменение трето на докладчика. Тъй като не си вдигате ръцете, ми е много трудно да преценя. Воте, воте, шер колег. Гласувайте, уважаеми колеги. Има 35 карти, а само 29 човека са гласували. А, добре. 36 карти и 31 гласували. Добре, така става. 29, 22 за, 9 против. Изменение трето се приема. Изменение десето са за Вагнер. Докладчикът е за. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 11. Същият автор. Докладчикът е за. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 12. Този път докладчикът е против. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се единодушно. Le 4. Изменение 4 на докладчика. За. Против въздържали се, приема се. Изменение пето на докладчика за, против, въздържали се, приема се. Изменение 13 на Солза Вагнер, докладчикът е за, за, против, е, да проверим. Le 13. Изменение 13. Верификация du 13. Воте, воте, воте. Гласувайте, гласувайте, гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. 16 за, 15 против, но няма въздържали се. Така че а, за малко. Изменение 14. Докладчикът е против. Кой е за? Против. Въздържали се, отхвърля се. Никой не гласува за. Изменение 15 на Петър Яр. Докладчикът е против. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. Изменение 6 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. Изменение 16, СО за Вагнер, докладчикът е против за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 17 и 18, можем ли да ги гласуваме заедно? Докладчикът е за, кой е за, против, един, двама, трима, 4, 5, 6, 7, 8. Въздържали се. Приема се. Крайно гласуване по електронен път. Моля, гласувайте. Хайде. Текло. Край на гласуването. Край на гласуването. 27 за, 2 против. Поздравления на Джовани за този доклад. Следва нов доклад на Джовани Лавия по преките плащания. C'est le rapport numéro 19 sur les paiements directs aux agriculteurs. Доклада за директните плащания на селскостопанските производители по схемата за подпомагане в рамките на ОСП. Започваме с три изменения на Соза Вагнер. Можем ли да ги гласуваме анблок? Някой каза не. Анблок може ли? Добре. Докладчикът е против. За. Елга. Против. Всички. Въздържали се. Елга си остана сама. Така че отхвърля се. Изменение 17 на докладчика. За. Не била сама, така ли? Господин докладчик, заповядайте. господин председател, когато изготвяхме доклада, все още не съществуваше компромиса за финансирането на ОСП. В междинния доклад беше включен и тази тема и трябва да заместим текста с тази формулировка, която е включена в междинния доклад. И това е формулировката, която беше приета в пленарна зал формировката от комисията Шура. Да, Георан. Thanks to the rapporteur. Благодаря на докладчика за устното му изменение. Винаги може да а, спорим по този въпрос, дали трябва да бъде тази, включена тази формулировка или трябва да бъде в същинския регламент. Но трябва формулировката да е същата такава, каквато е в доклада за МФР и в а, доклада на Шура. Donc, je comprends que... Значи, да разбирам, че има устно изменение за включване на текста за междинния доклад и така нататък. И да въведем този текст в новия член 5а. Така ли? Е, е, Да разбирам също така, че същия този текст ще бъде въведен в изменение на а, точка от преамбюла 1А нов. Това е текста. Можем ли да гласуваме анблок по тези два идентични текста? И е пур. За. Против. Един-двама. Въздържали се. Приема се. Bien, alors, euh... И така, да считаме ли, че така приключваме с изменение 17 и да трябва да гласуваме изменение 18. Така ли? Да, добре. Изменение 18, Питър Яр, докладчикът е против. За? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 19 на Питър Яр, докладчикът е за. За? Против? въздържали се, приема се. Изменение 20 на СОЗа, докладчикът е против, за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 21. Петър Яр, докладчикът е против, за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 22. Докладчикът е за, за, против, Сидония, ЕНП ли гласува или е, това беше лично гласуване? Кой е за? Докладчикът е за, както казах. Против? Въздържали се? Приема се. Изменения 23 и 24. Може ли да ги гласуваме заедно? Не. Изменение 23. Докладчикът е против. За са 5, 6, 7, 8 човек. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 24. Докладчикът е против. За. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 човека. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Следващите три изменения на докладчика. Може ли да ги гласуваме анблок? Не. Изменение първо. За. Против въздържали се, отхвърля се. Изменение второ. За, против, въздържали се. 6 бяха против, въздържали се, приема се. Изменение трето. За, против, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, въздържали се, приема се. Мога ли да предложа да гласуваме анблок всички изменения на Соза Вагнер? Чудесно, докладчикът е против. Кой е за? Никой. Против, въздържали се, изчезват измененията на Соза Вагнер. Изменение четвърто се отхвърля, се оттегля, поправя се председателят. Изменение 33 на Соза Вагнер за, против, въздържали се, Отхвърля се. Изменение 5 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. Изменение 6 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. 34. Петър Яр. Докладчикът е за. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 7 на докладчика за, против. Мисля, че повечето бяха за, но нека все пак да проверим. Изменение седмо на докладчика гласуваме в момента. Моля, гласувайте. Гласувайте, гласувайте, гласувайте. Воте, воте. Я две презент, ки не вот па. Гласувайте, казвам. Има двама, които не гласуват. Край на гласуването. 18 за, 11 против. Е, няма въздържали се. Приема се. Изменение 35 на Петър Яр. За, против, въздържали се. Приема се. Изменение 36 на Соза Вагнер. Докладчикът е против. Някой подкрепя ли? Не. Отхвърля се. Изменение 37 на Петър Яр. Докладчикът е против. За господин Артонг и госпожа Трипел. Кой е против? Много са против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 38. СО за Вагнер. Някой случайно да е за? Не. Изменение 8. А, не го гласувахме, да. Изменение 9. Петър Яр. Докладчикът е против. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 10 на Соза Вагнер. Никой не го интересува. А, извинявам се, господин Артонг се интересува. Той е за. Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. Да гласуваме следващите три заедно на Петър Яр? Не. Добре, изменение 11. Докладчикът е против. За. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 12 на Петър Яр. Кой е за? Един е за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 13 на Петър Яр, за, един, против, въздържали се, отхвърля се. Окончателно гласуване. Моля, гласувайте. Гласувайте, гласувайте. Край на гласуването. 25 за, 2 против. Приема се. Поздравления за Джовани. Има още един доклад. Още един доклад относно а, селските райони от Европейския фонд за развитие. Така. Имаме едно, 15 изменение на Петър Яр. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 16-то изменение са за Вагнер. За? Против? Отхвърля се. Едно на докладчика. За? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 17 на Соза Вагнер за. Никой не го защитава, отпада. 18 на Соза Вагнер отпада. 19 същото. 20 същото. 21 изменение. Докладчика го защитава това изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 22 на Петър Яр. Докладчика е против. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Две на докладчика. Кой е за? Против. Въздържали се. Нека да го проверим електронно. Имам чувството, че повечето са против, но все пак. Така че, нека да го проверим явно. Не вдигате добре ръце, вече ви мързи от заради обедната дрямка. И е, така, край на гласуването. 11 за, 16 против, отхвърля се. 23-то на Суза Вагнер. Някой защитава ли го? Не. 24 Соза Вагнер? Не. 3 на докладчика. Кой е за? Против. Въздържали се, отхвърля се. 25 на Петър Яр. е за? Против? Въздържали се, отхвърля се. 26. Докладчик е за. Кой е за? Против? Въздържали се, отхвърля се. 27. е против. Кой е за? Против? Въздържали се, отхвърля се. можем ли да вземем следващите блок? Не. Добре, дълно гласуване по 4. Кой е за? Против. Възвършали се. Отхвърля се. А после 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Анблок, Кой е за? Против. Въздържали се? Приемат се. 28 на Петър Яр. Докладчика против. Кой е за? Против. Въздържали се и отхвърля се. 11 на докладчика. За. Против. Въздържали се и отхвърля се. 29 на Петър Яр. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Амблок, Петър Яр. Кой е за? Никой не ги защитава. Добре, отхвърлят се. И така, окончателно гласуване по последния доклад на Джовани. Моля, гласувайте електронно. цялата група НП е около Барбара. И със сигурност не говорят за земедели. Добре, край на гласуването. 27 за, 2 против, 1 въздържал се. Поздравления за Джованни, който си заслужи днеска една премия за а, ефективна работа. И така, продължаваме с господин Папа Стамкус, който е тук. Става въпрос за едно становище относно финансирането, управлението и мониторинга на ОСП. Започваме с изменения, цяла серия изменения на докладчика. Можем ли анблок да ги гласуваме? Не. Добре. Добре, тогава ще побързам. Изменение 4 на докладчика. За. Против. Въздържали се. Приема се. Пето. За. Против. Въздържали се. Приема се. Шесто. За. Против.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 Въздържали се. Приема се. Следваща страница. И пак не искате блок, така ли? До 19 става ли блок? Добре, хайде. Не, Хелга не иска. А, добре, хайде. От 13 до 19 блок. Кой е за? против, въздържали се, приема се. 20 е оттеглено, 21 е оттеглено. 22 за, против, въздържали се, приема се. 23 за, против, въздържали се, приема се. 29 за. Против. Въздържали се. Приема се. 331 и 31 са оттеглени. 24-то на докладчика. какво е за? Против. Въздържали се. Ще го проверим електронно. Мисля, че ще бъде отхвърлено, но нека да го гласуваме. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 17 за, 14 против. Приема се. Наистина трябваше да го проверим. 32 е идентично, значи се приема 33. Кой е за? Против. Въздържали се. Нека да го проверим електронно. Моля, гласувайте. гласуването. 16 за, 14 против. Няма въздържали се. Приема се. 25 е оттеглено. Точките от била сега. Мога ли 1, 2 и 3 да ги гласуваме блок? Не. Добре. Първо. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 2. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 3. За. против, въздържали се, отхвърля се. Двете на Петър Яр. Докладчик е за. Кой е за? Против. Ще гласуваме електронно. Гласувайте по изменение 26 и 27 на Петър Яр. Край на гласуването. 16 за, 15 против. Е, приема се. 28 оттеглено и гласуване по целия текст. Моля, гласувайте електронно по доклада на господин Папа Стамкус. Гласувайте, гласувайте. Край на гласуването. 28 за, 2 против, 1 въздържал се. Приема се. Поздравления на колегата заместник председателя Папа Стамкус. Bien. Alors, je vous... Сега, предлагам ви да гласуваме точка 25 на госпожа Холмайер. Франческа, гласувахме. Господин Фер... Фернандес относно трансферите. Днеска може ли да го направим? Готов ли сте? Добре. Значи първо Моника и ако остане време, господин Фернандес, Франческа, вие нямате друго гласуване за, за трансферите, нали? Гласувахме вече тази сутрин. Добре. Добре, в такъв случай другите институции остават само Много доклада на Фернандес. Но нека да започнем с Моника. Точка 25. Благодаря, господин председателю. Занимахме с, с една тема, която доведе до смущение у колегите. Говорим за сградата, която се помещава от ЕСМА. ЕСМА разполага с сграда в Париж. Тази ам, сграда беше е, наета от предшественика на ЕСМА и, и то преди да влезе в сила регламента за създаването на ЕСМА и а, беше определено едва ли не къде ще се помещава ЕСМА, без а, да се консултира а, преди това надзорния орган. Ние не бяхме въодушевени тогава от този документ и аз в частност като съдокладчик, защото съвета а, винаги ни кара да пестим, когато а, той на, на драго сърце си харчи. Разбира се, ЕСМА има нужда от помещения, но а, Председателя може да потвърди, че наймите в Париж не са най-ефтините в, свет, в Европейския съюз. Когато се занимахме с тази тема, възникна въпроса дали някой е отговорен а, от правна гледна точка и какво се оказа, че нашите правителствени държавни глави са отговорни за тази ситуация и колегата и аз стигнахме до заключението, че а, е, ЕСМА и само ЕСМА е, е отговорна за това. Новият директор е, е отговорен. Обаче той пък зае този пост от няколко месеца и не може да поема отговорността за нещо, което е станало преди него. Ако се прекъсне договора за наймане на сграда, тогава ще трябва да се платят всички найми до края на договора, което е доста. Необходими са допълнителни площи, така че да могат всички служители да имат офиси. Говорим, че в момента има над 3000 квадратни метра, имат нужда от още 2000 квадратни метра служителите са около 80. А, разходите, които ще са изчислени, не са толкова високи, няма да са голям проблем за бюджета, но разходи, разходите възлизат на две трети от постъпленията на ЕСМА. Останалото трябва да се покрие от бюджета. Е, освен това са необходими средства за реставриране, над 180 е, хиляди, за мебели още 18 600, над две трети от е, разходите ще бъдат поети а, от самата, самата организация. Ще са необходими други няколко хиляди за ремонти и така, че виждаме, че разходите не са толкова непосилни, но в крайна сметка се дразним от това, че е избрано най-скъпото място в Европейския съюз, защото знаем какъв беше случай в Лондон, но съвета не си взе полука от него. Беше изготвено мнение, което аз се опитах да съгласувам с моя съдокладчик. Благодаря на съдокладчика за ам, обратната връзка, която получих от него, но има две неща, които трябваше да бъдат съгласувани. Първо, че бюджетния орган не беше консултиран, нямаше уведомление изпратено към органа. Ето защо държавните правителствени глави трябва да помислят по-добре да изберат по-ефтино място, където наймете не са толкова високи. Дори в Париж има по-ефтини райони. Ето затова казвам, че е неприемливо начин по който е станал, но а, трябва да дадем нашето становище, защото просто няма друга альтернатива в момента. Лига Вертман a demandé парола. Ангелика Вертман, благодаря господин председателю. Искам да попитам какво ще се случи, ако в този случай се постъпи последния начин. Пред... Говорим тук за 15 милиона или милиарда, няма значение, много пари са, така или иначе. Не е ли по-ефтино да видим кой а, трябва да поема отговорността. Аз смятам, че предишния а, директор трябва да поема отговорността, но вие не знаете точно, трябва да се види какъв е договорът, трябва да се даде един пример. Защото не може всяка година има някакъв подобен случай. И какво става? Ние не можем да избегнем отговорността, защото това е взето вече като решение от съвет. Искам да попитам, къде е този човек, който може да поеме отговорност за това, което се е случило? А, нека да а, помислим по този въпрос. Госпожа Холмайер. Въпросът е изяснен от правна гледна точка. От ЕСМА получихме изчерпателен отговор. ЕСМА, ЕСМА съвсем изчерпателно изложи ам, мотивите. Това решение било взето от правителствените и държавни глави. Те са взели решение, че всички задължения от предшестващата агенция ще бъдат поети и от ЕСМА. Всякакви правни и финансови задължения да бъдат ам, поети а, едно към едно. На 100% от ам, ЕСМА. Правната служба съвсем ясно ни заяви, че а, тук а, не може да се подведе под отговорност един директор, който е бил а, нехаен, ами а, и той не е заобиколил процедурите и така нататък, а държави, държавните и правителствените глави са определили нещата вървят по този начин. А, тоест, ЕСМА да поема всичките задължения, финанс финансови и правни от предшестващия орган, предшестващата агенция. При тази ситуация са изправени сегашните директори. Те не могат да направят нищо друго, освен да поемат тези правни задължения, които са им наложени от а, предшестващата агенция. Може би по време на преговорите а, ще се постигнат някои компромиси и ще се дадат отстъпки, но в крайна сметка въжи това, което стои черно на бяло и е поето като задължение от ЕСМА въз основа на решението на държавните правителствени глави. Ако искаме а, да прекъснем договора, да прекратим договора, то ние тогава трябва да изплатим всичките дължими найми до края. И ако изберем Париж отново, трябва да изберем по-ефтин район. Но в крайна сметка няма да излезе по-ефтин, защото ние ще дължим сумите от по сегашния договор. Предимството обаче, че ЕСМА все пак има и собствени ресурси, собствени приходи и не разчита изцяло на бюджета на Европейския съюз. През 2013 цената или сумата за найми е над 1 милион, а от тази сума ние а, плащаме около 700 хиляди. Значи няма никаква драма тук, но а, просто се дразним от това, което се е случило. Е, ЕСМА би могла да се финансира и сама, и сама да си плаща найема, ако се избере по-ефтин вариан, вариант. Ам... ЕСМА а, ни предостави цялата информация, която ни беше необходима. А, правната служба също да е становище, но въпреки всичко правните задължения си остават. И тук няма някой... Не се говори случаи, които са действали безотговорно. Тонга. Благодаря. Има други желащи да вземат думата. Господин Хартонг. Благодаря, господин председател. Аз като а, политик... А, не изпадам с желание в по-слабата позиция или в позиция, в която не мога да направя нищо. Тук не става въпрос само за правните аспекти. Ние като политици би трябвало да изпратим един етичен сигнал и да покажем, че ние не сме съгласни с това, което се случва. И че ние като бюджетен орган въобще не сме съгласни с това, което се случва. Ja, vielen Dank. Госпожа Хаук. Не искам сега да си горчаваме живота повече, отколкото е необходимо. Но вече многократно сме говорили по а, въпроса каква е ролята ролята на държавните правителствени глави в междуинституционалните взаимоотношения. И ние получихме отговор, че това не е орган, който може да взима някакви правно обвързващи решения. Държавните и правителствените глави, те просто залагат голямата тенденция ние би трябвало би трябвало да да предоставим за обсъждане тази тема на съвета на финансовите министри или на бюджетните министри. Държ... Не държавните правителствени глави а, а, са меродавни в това отношение, ами и финансовите органи и те не могат да взимат решения с правно обвързващ характер. Ние искахме да се борим с безработицата и финансовите министри казаха ми нямаме пари за това. И ето за, за това планът за възстановяване на економиката изпитва такива затруднения но не бяха държавните пръстници глави тези, които взеха това решение. Не знам, Моника, ти какво смяташ. Ако взимат всички решения правителствените и държавните глави, как да се изразя, то другите изпадат в по-лоша позиция. Merci, Въпреки, че те са, подпис, са одобрили договора за найема. По отношение за сградите и наемани от агенции, винаги се съществува този проблем. В съвета, както ни беше една информация, за решение са взели правителствените ем, и държавни глави. Те са решили къде да, ем, къде да бъде, къде да се помещава а, агенцията. Няколко пъти се подразних от това, че британското правителство държеше на това да, да се въведат економии. А, а какво става? А, се избират най, най-скъпите места в Европа с най-високите найемни цени. Ако се мислеше за това, в кои райони е по-ефтино и ОНЕ би съкратил разходите си за а, ремонтиране на сградите. А, така че не трябва да се избират най-скъпите места и това е една тема, по която трябва като цяло да постигнем единодушие, а не само да се ядолстваме. Една лична бележка. Моника и Георен. Да, всички, както докладчика, така и други, изразиха неудобственото положение, което се чувстват пред тези искания. Защото решението, което е пред нас, всъщност проистича от политически решения. И съответно винаги можем да издадем негативно становище, но с риск да компрометираме правилното и доброто функциониране на един такъв организъм, като на една такава агенция, като орган, като ЕСМА, която е особено важна днес. Така че това е политическа отговорност, която много трудно бихме могли да поемем. Аз лично се питам дали не можем да обявим или в това становище, или извън това становище. В такъв случай бихме могли да изготвим а, някакво комюнике за пресата, че Европейският парламент или поне бюджетната комисия се тревожи особено много за това масово създаване на агенции в различни градове. И агенции и европейска администрация, защото същия въпрос най-вероятно ще се бъде поставен за новия съд, който трябва да отсъжда споровете по европейските патенти. И той ще бъде а, в три различни града. Та, ние изказваме нашата тревога пред това неконтролируемо разпространение на агенции, европейски органи в различни градове и в места, които са избрани от държавите домакини. И това за сметка на европейския бюджет, следователно на европейския накоплатец. Следователно, нека да имаме едно заседание на тази тема където да можем да повдигнем проблема на триалог. Било то по-отделно за събрание или в събрание по бюджета, например, където се говори за специфични плащания. И по този начин да привлечем вниманието на съвета, да поставим правителствата пред техните отговорности и да привлечем също така становището на националните ни избиратели. И да спрем, ако можем, тази тенденция преди да са взети решенията, после ще бъде почти невъзможно да се противопоставим. Та преди Моника да отговори, Доминик Рике искаше да каже нещо. Имате думата. Да, благодаря, господин председател. Съвсем накратко. Страхувам се от подобно комюнике. Имаме проблеми с недвижимите имоти, защото ние трябва да направим нещо, но една такава декларация. Не, тя не трябва да е насочена против недвижимата политика на агенциите, ами срещу а, недвижимата политика като цяло. Много опасно и деликатно. Може би трябва да уточним много ясно, че искаме държавите да са по-разумни в локализирането на тези агенции, но ако това се изтълкува като нещо, което е становище като против европейските агенции, това ще се обърне срещу нас и ще се навлечем още повече евроскептицизъм. Да, добре. Но много често винаги в тези, тези дебати се говори за агенциите. Има специална точка а, в триалога. И евентуално там бихме могли да подигнем проблема. Господин Хартон поиска отново думата. Благодаря, господин председателю. Доколкото разбрах, Сметната палата ще публикува утре доклад за агенциите. Може би ще е интересен. Да, разбира се, Сметната палата е а, този орган, който ще предостави най-точна информация. Благодаря за информацията. А сега Моник. Не исках да навлизам в подробности преди, но възоснова на изказването на колегите Хартон, Гайер и Халк искам да разясна нещо. ЕСМА има една специфика. ЕСМА не е а, с не е нов орган, а е поела структурата или е ам, наследник, правен наследник на предишната а, агенция, която съществуваше и по този начин като правен наследник на предишната агенция, ЕСМА поема всички правни и финансови задължения на тази предшестваща агенция. И от тук идват и самите последствия. Още веднъж искам да подчертая, че разходите, които ще дадат допълнение, са до 128 хиляди. Те са все пак не са милиони. А, не говорим тук за огромни суми, но а, по принцип а, ние искахме и тази агенция, както и агенцията, занимаваща се с а, медицинските а, въпроси, да а, да имат нормални условия на работа. Има и други агенции, например агенцията по патентите и други агенции, те също са със седалище в Париж и в Лондон. Искам да не сте негативно настроени към ЕСМА, защото ЕСМА трябваше да поеме правните задължения на своята предшестваща агенция. Правната служба потвърди, че това е трябвало да стане така и разходите са обозрими. Въпреки това ние се ядосваме все пак. Господин Хартунг, тези два основни въпроса си ги записах и ще ги включа в становището, като съгласувам това с моя съдокладчик. Скъпи колеги, нека да гласуваме становището на госпожа Холмайер и ще добавя, ако сте съгласни, искането от ваше име да се впише тази точка в дневния ред на следващия триалог. Като разбира се, така както го каза и Доминик Рике, в комуникето да не се изкажем и да не изглежда, че сме против агенциите като ЕСМА, а като а, грижа за доброто управление на недвижимата ни собственост. Кое е за становище на Моника? Кой е против? Господин Хартон. Добре. Въздържали се? Един, двама, четирима. Добре, благодаря. Благодаря на Моника. Това е първото досие относно Frontex този път. И тук въпросът е, искаме ли да се сезираме или не, Моника? Уважаеми господин председателю, това е един документ, който поражда радост от гледна точка на докладчика. Frontex е а, а, агенция, при която а, всичко вървя като по мет и масло. Те проучиха строителния пазар работиха така, че разходите да бъдат намалени. Um, в старата сграда. Те заеха, заемаха много а, етажи, 17, 10, 22, 23 и още два други етажа, минус 1 и 5, където се използваха като складове. На 31 декември 2014 изтича договора. А, те много точно, както казах, а, се придържаха към ам, правилата за а, найемите, а, придържаха се към рондо. 1500 квадратни метра са им необходими, а, за да могат да изпълняват своите функции в а, Frontex. Така че а, Frontex има нов проект, свързан с сградния фонд. 14 800 14 800 квадратни метра са предвидила този проект 19,50 евро на квадратен метър. Не можем да се оплачем и има и един период от 10 месеца, през който няма да се плаща найем. Фронтех ще заема 7 етажа, значи те в крайна сметка договориха най-низките ставки, които бяха възможни. Така че няма нужда да се притесняваме, че Frontex ще има затруднение с бюджета. Така че когато критикуваме някой, все пак трябва и да похвалим тези, които се справят добре. С две думи да живее Варшава долу Париж. Има ли коментари? Добре, кой е съгласен да нямаме становище? Предложение на докладчика. За. Един беше за. Против. Въздържали се. Ще оставим на страна проекта към момента с оглед на доводите стъгнати от докладчика. И накрая Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия. Съвсем накратко има нов финансов регламент, не е влезел в, в сила, но ЕСР взе нещата на сериозно и ни уведоми, че ще предприеме нови мерки, свързани с наемането на сгради, ще ни уведомят навременно. Прекрасно. Благодаря ви. С това приключваме гласуването за днес. Но не приключваме заседанието. А, извинете, извинете, да, остана още един трансфер. Добре. Ще гласуваме и него. Докладчика по другите институции за 2012. Седемия? Моят микрофон ли прави това? Не, не. Да. Благодаря, господин председател. Нека да не оставяме за утре това, което можем да свършим днес. Е, Що се отнася до външната служба, няма някакъв е, специфичен проблем. Имаме резерв от 2,5 милиона евро. Като външната служба би искала да получи становището на парламента в това отношение. Мисля, че бихме могли да дадем зелена светлина. Bon. Je, je, je vais changer. Rapporteur, oui. Mettez-vous plutôt à la place de M. Beugueux. Non. Седнете на мястото на господин Бъге по-скоро, защото а, шумът в слушалките пречи на преводачите. Bon. Non, non, non. Mettez-vous là. Mettez, mettez-vous là. Go away. Non, mais, mais, mais, mais, toi, mais toi là Седи тук, де. Alors, tu appuies sur le bouton. Сега натискаш бутона пред теб. Готово. Добре, сега вече мисля, че всичко е наред. Та казвах, че изменение второ, внесено от външната служба, може да бъде одобрено от нас, бихме могли да освободим тази резервна сума. Външната служба би искала да разгледаме и изменение трето. Та по изменение трето Става въпрос за искане за трансфер. Това е просто информационна точка, по която няма да гласуваме. Тоест, това отношение няма никакъв проблем. Така или иначе сме под 10%. Знаете, че има един таван от 10%, който трябва да бъде спазен. Той е спазен в този случай. Външната служба е едва в началото на своята дейност, така че трябва да я помолим да бъде малко по-предпазлива, когато прави такива искове за трансфер. Службата за външна дейност трябва да спазва малко по-добре правилата в това отношение. Тази служба трябва да процедира както и другите институции по отношение на исковете, бюджетните редове и така нататък. Знаем как се прави прехвърлянето от един бюджетен ред към друг, така че нека да приканим външната служба да спазва правилата в това отношение. По изменение трето, както вече казах, това е информативна точка предлагам ви да одобрим искането. И отново казвам, външната служба трябва да бъде приканена да представя нещата по малко по-различен начин. По останалите изменения и предложения, разполагаме с предложения за допълнителни 5 милиона по отношение на външните правни съвети. Има и предложение във връзка с външните мисии, по-специално Страсбург. Струва ми се, че можем да одобрим тези трансфери. Изменение четвърто, организиране на семинари, наградите Сахаров и така нататък. И в това отношение не мисля, че има проблем. И предложението, което ще доведе до а, тежки последици, е всъщност предложението по а, иск за трансфер C-05. Струва ми се, че можем да одобрим това предложение. Става въпрос за одобряване на ресурси, които ще бъдат инвестирани. Това са инвестиции в софтуери, в електронно оборудване, бежичен интернет и така нататък. Тоест, това са неизменни работни дейности, които трябва да одобрим, ако желаем всеки един член на парламента да има достъп до този вид услуги. Така че нека да подкрепим това предложение. Тези предложения на парламента ще бъдат взети предвид, ще бъде отделен съответния резерв. Като не е възможно да се направи директен трансфер. Но в момента, в който органа, бюджетния орган позволи а, да се отдели такъв резерв за непредвидени случаи, а този бюджетен орган сме ние, бихме могли да пристъпим към прехвърлянето на тези средства с оглед конституирането на някакъв резервен фонд. Това обаче може да стане само в случаите, само когато парламентарната комисия по бюджета даде своето съгласие. Е, до проведор е, до justiça, que А що се отнася до омбудсмана, имаме предложение относно персонала. Сумата, която се предлага е 330 000 евро. Не мисля, че тя представлява някакъв проблем – Имаше различни доводи, които бяха представени в подкрепа на това предложение. Подкрепям ги, така че ви предлагам и вие да направите същото. Инге Кресле, относно трансфер 2012 искам да кажа нещо. Неприемлив е начина по който се представя този трансфер, и не бива да позволяваме нито света, нито други институции да ни представят трансферите по този начин. Един от въпросите е свързан с аргументите на страница трета, че има допълнителни разходи 6,4 милиона, защото са създадени 23, 23 допълнителни работни места. Е, за 9 месеца 278 хиляди би била тази а, е, сума. А, е, за години вече сумата става много по-висока трансферите обичайно не се представят по такъв начин. Нека да оставим нещата така, защото новите институции трябва да се научат как се правят нещата. Това е непрозрачно, непоследователно, защото тук не гледаме бюджетните редове един по друг. Тук говорим за 14 милиона е сумата на трансферите, а не 4 милиона. Трябва по-точно да знаем за какво става въпрос. Трябва да знаем и какви допълнителни разходи се крият за това. иначе за какво са ни правилата, като никой не се придържа към тях? Благодаря. Няколко коментара. Докладчика каза, че прехвърляме а, средства към резерв за инфраструктура, софтуери и така нататък. За мен това е погрешно ако непрекъснато постъпваме по този а, начин, а, не може да имаме такъв резерв за извънредни ситуации. Този резерв за извънредни ситуации е за ситуации, които не могат да бъдат предвидени. Но тези цели, IT цели, превод и така нататък, трябва да се захранват от бюджета. Бяха захранени миналата година, тази година и сега пак ще захранваме а, този резерв. Не мисля, че трябва да мисля, че трябва да покриваме тези а, разходи, но трябва да изпратим сигнал към администрацията. Всички тези разходи трябва да а, бъдат направени от бюджета, не да се използва резерва за извънредни ситуации. Мерси bien, месье рапортер. Благодаря. Докладчика. Да, разбирам. Много добре. Това, което казват колегите. Наистина. Трябва да мобилизираме една резерва за измаредни ситуации и относно недвижимите имоти също бихме могли да направим препоръки и да кажем да се избягва тази рубрика, този ред. Но от гледна точка на правото, нищо не ни пречи. Добре е да се предвидят подобни инвестиции, разбира се, но взели сме решения относно достъпа до бежичен интернет. Първата фаза беше финансирана по същия начин, както и настоящата финансиране. Така че предлагам да се приеме това предложение, а нищо не ни пречи да поискаме повече строгост в презентацията. Но да не забравяме принципа за равенство на отношението и също така Имайки предвид, че искаме условията да са изпълнени, за да можем да изпълняваме функциите си, там да, ние имаме интерес да насърчим развитието на бежичния интернет. Това ме води в избора на моя позиция. От политическа гледна точка е добре да го направим тази година, а не да го прехвърляме за следващата година и да а, накърняваме, да щърбваме вече следващите бюджети с този проект. Отбелязах си казаното от госпожа Гресле относно службата за външни действия на Европейския съюз. Вече говорих по тази тема. Казах, че следващия път трябва да посочим на службата, че за в бъдеще, когато имат ам, предложения за трансфери, трябва да бъдат по-точни, по-ясни и да ни представят тези предложения за трансфери по друг начин. Разбира се, външната служба трябва да се синхронизира действията с процедурата, използвана от другите институции. Повтарям. Това е информационна точка. Няма да гласуваме тук. Просто ви давам информация. Така че, външната служба би могла да даде допълнителни информации следващите дни. Но не мисля, че сега трябва да водим цял дебат тук по тази информационна точка. Мисля, че всичко това е извън темата. Тя, то няма нищо общо с предложението за трансфери, което ни беше направено. Така че, бихме могли да дискутираме и утре, ако има представител на външната служба, а, и да си каже той мнението, ако има такова. Вижте, външната служба. Ние трябва да гласуваме само по трансфер номер 2. Номер 3, информационна точка. Инги Гресле ни каза, че тези информации не са удовлетворяващи. И утре ще имаме представител на външната служба, така че нека да гласуваме по трансфер номер 2. И утре, след гласуването по междиният доклад, утре сутринта, ще зададем този въпрос директно на представителя на външната служба. И трябва да го предупредим предварително, за да може той да ни отговори утре. И ще видим утре как ще се а, третира това, а, този трансфер. А сега, кой е за трансфер номер 2? Кой е против? Приема се. По номер 3 казах. А, вие се въздържате. Добре. По номер 2. Добре. По номер 3 сега. Сега ще поставим въпрос утре. А сега, по парламента. Има забележка от страна на Гьорн. И, и то справедлива забележка. Смятам, че ако гласуваме този трансфер, ще трябва да издадем и становище, в което да кажем, на службите на парламента, че това не е добър елемент на управление всяка година да се използва резерва за ам, разходи, които биха могли да бъдат избегнати. Това не е ограничаване. И така, можем ли да гласуваме заедно с това устно изменение а, амблок трансферите на парламента? Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. За омбудсмана. Не е имало забележки. Кой е за? Против. Въздържали се? Приемат се. Така, благодаря, господин докладчик. Утре ще говорим с представителя на външната служба. Сега всички се обръщаме към Барбара Матера. Която обаче е много разсеяна. Скъпи колеги, Барбара, свършихме гласуванията за днес. Ще продължим утре сутринта по междинния доклад. И така, междувременно, за оставащото време този след обед, решихме да дадем думата на Барбара за обмената на становище по Два доклада. Единият програма Творческа Европа и другият програма Европа за гражданите. И трябва да говорим и по доклада Херкулес 3 на Ричард Ашфорд, но той напусна залата. Така че, Барбара, имате думата по първо програма Творческа Европа. Благодаря, господин председател. Благодаря за дадената ми дума днес да представя докладите. И така. Исках да ви представя предложението на комисията за създаването на две нови програми за следващата многогодишна финансова рамка 2014-2020. Едната се казва Творческа Европа, другата Европа за гражданите. Относно Творческата Европа, комисията е, Сметнат, че помощта за, коми... за комисията по културата трябва да остане ключова и предложи да обединим проблеми като културата, медиите и медиа мундус с цел да се подобри също така е достъпа до о, средствата за малките и средни предприятия и организациите, които работят в творческият и културният сектор. Целите на тази програма могат да бъдат групирани в четири основни точки. Първо, да се помогне на културният и творчески сектор в Европа, да се насърчава транснационалното движение на творби и, и на творци. Трето, да се подсили финансовия капацитет на тези два сектора. И четвърто, да се подпомогне транснационалното политическо сътрудничество, за да се изградят такива иновационни политики в тази област. Какъв е бюджета предвиден по програмата Творческа Европа за следващата многогодишна финансова рамка? 1,8 милиарда евро искам да успокоя италианските колеги. Е, имаше една грешка в превода на английски, където се говори за един милион евро. Става въпрос за един милиард. И така че това беше малката грешка в превода. Лично аз, като докладчик по тези становища, преди всичко искам да се увеличи бюджета за тези два сектора. Необходимо е също да добавим в текста е едно разпределение в проценти на средствата по сектори. Необходимо е също да наблегнем на а, международния характер на тези сектори. Е, има и една четвърта точка да дадем място на младите таланти. В този бюджет 2013 говорихме за младите, за това, че трябва да наблегнем на тях. А тук нека да наблегнем на младите творци. Сега, що се отнася до Европа за гражданите, предложението на комисията е, напомням, значението на европейските граждани и идеята да те да знаят своята история, историята на Европейския съюз, на зараждането на този съюз, като се имат предвид, че а, това означава и познаване на европейските проекти. Европейският съюз сега се прев се превръща в реалност, но не е някаква отдалечена реалност, така както я възприемат гражданите. Затова действията на терена са много важни. Измежду целите на тази програма, нека да напомня няколко основни. Първо, познаване на европейската идентичност, на историята на Европейския съюз. Трябва да насърчим участието, демократичното участие и гражданското участие на, на нашите граждани в Европейския съюз. Това са основните точки. Що се отнася до а, бюджета, свързан с този фонд, 229 милиона евро в финансовата рамка. Мисля, че е, има доста голямо повишаване. Но ще се опитам все пак да увелича тези средства, да издействам увеличаването с 5%, ако това е възможно, разбира се. Достъпът до програмата трябва също да бъде осигурен за малко мащабните, дребномащабните проекти и също да се обърне внимание на младите. Така че с процедури по упростяване на достъпа до програмата, нещата мисля, че могат да бъдат решени. Опитах се да бъда кратка и ясна в презентацията на програмите. Според мен те са великолепни за бъдеще можем да разполагаме с тях и предполагам, че колегите с своите изменения ще успеят да ги подобрят. Крайният срок за внасяне на измененията 22 е октомври тази година. Гласуването е предвидено за 15 ноември тук в нашата комисия. Благодаря на колегите и благодаря за дадената ми дума. Благодаря, Барбара. Много ясно по двете програми. Господин Гайер. Благодаря, господин председател. От гледна точка на демократите нямаме някакви проблеми с двете предложения. Подкрепяме докладите на докладчика по отношение на творческа Европа да, да бъдат включени правно обвързващи аспекти в разпоредбите, но имам а, а, друго нещо, което искам да кажа, което би представлявало проблем. Председателския съвет Um, каза, че това, което иска нашата бюджетна комисия, би излязло извън рамките на нашата същинска дейност. Тази сутрин а, на, обсъдихме въпрос, а, разгледам всички изменения и не знам дали точно това ще е тема, с която трябва да се занимае Комисията по регионално развитие. Разбира се, творческите индустрии имат нужда от стимули, от допълнителни средства. Нека в, в, в комисията да се ограничим в рамките на бюджетните аспекти, да кажем кое смятаме за правилно и кое не от бюджетна гледна точка. Иначе така трябва да направят всички комисии, всяка да решава принципно за себе си. Относно програмата Европа за гражданите. Нашата политическа група по принцип подкрепя доклада. Не знаем обаче дали е разумно, така както предлага докладчика, отделните области, отделните подразделения в които се разделя Европа за гражданите. Това са все пак бюджетни линии, които са сходни по своя характер, но се опасявам, че ако процентите са прекалено обвързващи по начина по който докладчика ги а, предлага, това ще е доста а, обвързващо за нас и ам, прекалено много ще си вържем ръцете. Благодаря ви. Нека да помислим още нещо по този въпрос. Благодаря. Има ли други желаящи да вземат думата? Докладчика? Добре. В такъв случай, така както каза докладчика, по тези два доклада Крайният срок за внасяне на измененията 22 октомври. Имате още две седмици, 22 октомври на обяд. Ще гласуваме на 15 ноември тук в нашата комисия. И комисията по културата ще приеме доклада на 27 ноември. А за пленарно заседание, на което ще се гласува този доклад, декември. Ако няма други становища, изчерпахме днешният дневен ред. И можем да приключим работа за днес. А, по точка разни? Не. По доклада Матера ли имате думата? Извинявайте, пропусна съм. Не виждам от слънцето, което блести в очите ми. Вашето лице е слънцето и аз напълно съм заслепен. Хелна. Благодаря. Искам да кажа следното. По доклада на Барбара за програмата Творческа Европа. И двата доклада имат сходни елементи, които съдържат в себе си. И е, може би ще внесе изменение, за да се увеличат средствата за тези програми в рамките на следващата финансова рамка, така че тези програми да могат да посрещнат предизвикателствата, пред които ще бъдат изправени в бъдеще. Трябва да имаме предвид и економическата криза и затрудненията, които преживяваме и не трябва културата да изпада в забвение културното измерение не трябва да бъде омалуважавано. Трябва да се подчертава значението на културата, та било той по време на криза. От друга страна, искам да кажа накратко, че е ясно, че съществуват затруднения в момента в Европейския съюз и е трудно да се насърчава културата, да се насърчават а, творците. Ще ви дам пример с Португалия, където ситуацията е отчаиваща културното министерство беше премахнато. Вече няма такова. Има само държавен секретар и имаше драстични съкръщения в а, държавните помощи. Дори някои програми, а, финансирането на някои програми е било м, премахнато на 100%. Нашата цел е а, културата да получи 4,5% от цялостния БВП на Европейския съюз. Културата в Европа е нещо много важно. Няма много време, е, което е останало. Има няколко седмици, в които можем да изкажем нашата, нашата подкрепа. Това е много важен въпрос, трябва да се занимавам с него. Добре, няма други коментари. В такъв случай можем да приключим за тази вечер. Утре сутринта ще се видим в 9 за гласуването за междинния доклад на Реймер Бърге и Вайл Калфин и също така Докладът на Жан-Люк Деян за проекта за баз, собствен ресурс на база ДДС. И след това ще имаме разглеждане на доклада на Ричард Ашворд за програмата Херкулес 3. И ще питаме представителя на външната служба за Трансфер номер 3. Това е. Закривам заседанието.